We open the meeting. Uh, can we adopt the draft agenda? И така, започваме нашето заседание. Ще има дребни изменения по дневния ред по 15-та е, точка градското изменение, измерение на политиките на Европейския съюз. Тази точка не може да се разгледа днес, защото докладчика е, го няма, но а, ще има кратко съобщение на края на сутрешната сесия а, по тази тема. Всички езици а, са налични в езиковия режим с изключение на хърватски и приветстваме новите членове на нашата комисия, господин Амят Башир. Не знам той дали е тук. Той е а, заместник в нашата комисия, представя ЕКР. Добре дошъл в нашата комисия. А, ще имаме посетители. А, днес след обед една група. Поканена е групата от един член на Комисията по културата. И сега четвърта точка от дневния ред – а именно а, преговорите за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. О, извинявайте. Забравих да кажа, че можем да одобрим протокола от 21-22 януари. Одобрени са. И сега вече пристъпваме към препоръките. Това са преговорите по така нареченото споразумение Т-тип. Пълната обмяна на становище ще се състои на едно извънредно заседание на 5 март. Крайният срок за измененията е 6 март 12 часа. И след като казах това, надявам се, че госпожа Мариан Харкин е тук, защото ще й дам думата като докладчик по доклада. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Няма да имаме дискусия в момента. Проектостановището беше раздадено на докладчиците в Сянка миналата седмица и на вас ви е раздадено тази сутрин. Ще имаме дискусия на това извънредно съседание на 5 май, казва Орантура. И после крайният срок за измененията е на 6 май. Знам, че вие ще сте особено заинтересувани от това становище но рамката ни е много тясна, много кратка и много малко неща можехме да включим. Имахме ограничения в броя на думи и междувременно все пак нека да кажа, че оставам на ваше разположение да дискутирам с вас. Вече казах, имаме доста ограничения. Ще и предполагам, че ще има много изменения, както и добро сътрудничество. Благодаря. Благодаря, госпожо Харкин. Имаме няколко докладчици в сянка тук. Някой от вас иска ли да каже нещо по този въпрос? Не. Добре. Ще го разискваме на следващото заседание. Комисията. Няма никой, който да иска да добави нещо от страна на комисията. В такъв случай оставяме го за сега. И ни е ясен графика. Точка 5 сега от дневният ред. Личните предпазни средства. Това е проекта становище. Давам думата на Лаура Ачея, която е докладчик. Имате думата. Бонжорно, колеги. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Първо искам да ви благодаря, че бях избрана за докладчик по тази тема. Благодаря за доверието, което ми беше оказано. И на мене, и на групата ми. Аз а, реших да засегна по-специално два особено важни аспекта. Директивата, която ще бъде заместена от регламента, бе, е, изискваше някои изменения и аз направих тези изменения така, че е, сега действащата директива да не дава поле за е, погрешно тълкуване от страна на държавите членки, за да се избегне при прилагането и да се получат различия и това да намали нейната ефективност. Е, индивидуалните предпазни средства, личните предпазни средства са е, изключително важни за избягване на трудовите злополуки и и, за сериозни, и на сериозни е, наранявания и смърт. Един от най-важните аспекти е безопасността за хората, които ги използват. С измененията, които подготвих, целях да се гарантира сигурността и безопасността на хората, които ползват лични предпазни средства. Отчитам физическите различия между хората, между двата пола, между различните възрасти, между здравите и хората с увреждания. В Италия економическата криза пречи на младите да си намерят работа да си намерят работа, която да отговаря на физическите им характеристики. А, предвиждам също в съответния документ да, да, има, да, да, да, да постанови така, че да има достатъчна информация за хората, които ползват лични предпазни средства. Защото много често липсва такава информация. Понякога тази информация може да бъде намерена в интернет, но така иначе това трябва да бъде много ясна информация, която да бъде е, и в опътването, и, най-вече да бъде е, написана на езика в, на страната, в която се продават въпросните средства. Спирам се също и на съответствието на тези средства, на контрола, който трябва да бъде ефикасен, за да се гарантира правилната им употреба. Освен това, предвиждам и налагането на санкции, когато не се спазват разпоредбите на регламента. Санкциите трябва да са достатъчно строги, и освен всичко друго, трябва, те трябва да стимулират държавите членки да предвидят една стройна система за контрол на ползването на лични предпазни средства. Според мен е добре да се гарантира проследяване на прилагането на текста от страна на държавите членки и да се изгради една мрежа, благодарение на която да се разпространява добрата практика между отделните страни, които прилагат регламента. Основната ми грижа а, през цялото време бяха именно работниците, които ползват тези средства защото само с добре изработени средства, с контрол и санкции може да гарантираме сигурността и безопасността на работещите. Аз съм на разположение на всички, които биха желали да допълнят, да обогатят текста. Това е екипна работа и този регламент е много важен за здравето и безопасността на работниците. Готова съм за диалог, за една конструктивна дискусия, която да е, постави в центъра хората, които ползват лични предпазни средства. Благодаря ви. Е, е, Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика Сянка. Първо господин Халса. Добре. Eh, cari colleghi, grazie, buongiorno. Prima di tutto voglio ringraziare. Скъпи колеги, благодаря. Първо ми позволете да благодаря на Лаура за огромната работа, която свърши по темата. Е, личните предпазни средства е, са много важен елемент, много важен за здравето и безопасността на трудещите се. Ad alto rischio, per esempio, avendo i dispositivi di protezione individuale che... Uh, благодарение на тези uh, много е важно тези средства да са издържани, защото от това зависи наистина здравето на работниците. много, е, ще бъде много полезно в това отношение да има някаква хармонизация на европейско равнище. И аз приветствам идеята директивата да бъде заместена от регламент. Е, предложението, което разглеждаме днес, подобрява сега съществуващия текст. Е, много е важно, че се предвижда е, производството на изработени по мярка в определени случаи предпазни средства, които да са а, адаптирани към а, личните характеристики на съответния човек. А, пол, а, физически характеристики. Важно, че се предвиждат а, санкции и а, система за по-добра информация на очакваме все още информация от заинтересованите страни от индустрията производител и е, е, за да можем да разберем какво, какво, какви ще бъдат административните последици, дали ще се увеличат се за тежест за е, предприятията. И отново благодаря на докладчика за работата. А сега господин Палас има думата. Благодаря. Е, доклада изглежда малко техничен, но той засяга работниците в ежедневния им живот защото ако има дефект в личните предпазни средства, веднага това означава злополука и от това зависят човешки животи. Изключително важно е да се обърне е, внимание на това. Трябва да уточним, че е, всъщност комисията по вътрешния пазар отговаря. Тя е водеща. Ние сме, е, е, сам, трябва само да дадем нашето становище от гледна точка на работниците. Второто, което трябва да, и вече беше казано, в момента вече съществува директива, а комисията предлага регламент. Тоест променя се инструмента, което води до упростяване и разширяване на приложното поле е, е, обхващат се по-голям брой лични предпазни средства, е, Докладчика свърши много полезна работа, прави и интересни предложения, които можем да подкрепим. Искам да повдигна два а, важни въпроса. В им, комисията ИМКО председателката Вики Форд премахна един от важните елементи в предложението на комисията а именно, че освидетелстването, сертификацията на а, различните средства се подновява на всеки 5 години, което позволява по-добър контрол на качеството. А, и а, председателката на комисията Инко предлага това да се, този текст да се заличи. Тоест, когато се даде е, сертификат или лиценз, то, то е до края на съществуването на средствата. Според нас това е погрешно. Хубаво е да се подновява сертификата на всеки 5 години. Докладчика е свършила отлична работа, но въпреки това е запазила това заличаване на текста. Предложеното заличаване. Смятам, че този повторен контрол не трябва да се премахва. Затова настояваме да се върнем към първоначалното предложение на комисията, защото това беше наистина крачка напред. Верно е също така, че различни индустриални сектори има е, ежегоден контрол. И не, и се, там се повдига въпроса да не би а, е, този допълнителен контрол на всеки 5 години да създаде допълнителна административна тежест. Там може да проверим, но а, е, а, е, е хубаво да запазим този елемент. Така че още веднъж благодаря на докладчик. Благодаря. Аз говоря от името на нашия докладчик в Сянка. Искам да благодаря на всички колеги за становището. Предложението от комисията имаше три цели. Най-напред да защити здравето на потребителите на личните предпазни средства. На второ място да се осигури равнопоставеност между економическите оператори във вътрешния пазар и на трето място да се опрости регулаторната среда в сектора. Според мен, Нашата комисия трябва да се съсредоточи върху аспекта на заетостта, а именно защитата на потребителите на личните предпазни средства. Комисията ни не би трябвало да се съсредоточава върху подробностите в а, регламента, които засягат вътрешния пазар. Ето защо нашия докладчик Сянка би се съсредоточил по-скоро върху безопасността на работното място и върху защитата на потребителите. Аз приветствам фокуса и подхода на докладчика и съм съгласен с това, че хората, които използват личните предпазни средства, техните нужди трябва да са основното, върху което трябва да се съсредоточим. Не бива да е, изпадаме в изкушението да създаваме прекалено сложно законодателство. Ето защо би трябвало да се застъпим за упростяване на законодателството. Това е много важно за малките и средни предприятия. Много от тях просто нямат ресурсите да спазват сложното законодателство, което има неблагоприятни последствия. Това са основните насоки на докладчика в Сянка. В този смисъл ще има от наша страна някои изменения. Благодаря на докладчика и се надявам на бъдещо плодотворно сътрудничество. Благодаря. А сега госпожа Макентайер от ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря в началото на докладчика за усилената работа на високо ниво. Радвам се и се надявам да можем да работим все така заедно, за да постигнем добри резултати. Съществуващото законодателство се обновява в момента във връзка с новата рамка. Това е пакет от мерки, които има за цел да опростят регламентите, свързани с общия пазар. Ние трябва да имаме много силни изисквания относно тези лични средства за защита. И а, това въжи най-вече за модернизирането и упростяването на една вече добре функционираща система и а, съответно не смятам, че има нужда от огромни изменения. Просто трябва да гарантираме, че законодателството се прилага на практика, но трябва също и да избегнем ситуации, в които при всичките ни добри намерения стигаме до едно тежко от административна гледна точка законодателство, което не функционира на практика. И най-важното трябва да подпомогнем на бизнеса да спазва това законодателство, и това ще стане, ако законодателството е лесно, простичко и е ефективно. Така че нашата роля като съзаконодател е да гарантираме, че тук принципите на по-добро законодателство са спазени. Това означава не да няма въобще а, законодателство, а простичко, ефикасно законодателство, което а, да бъде спазвано лесно от малки бизнес, защото те трябва да го разбират. И мисля, че управлението на риска трябва да бъде а, също важно в а, тази насока. Ние ще публикуваме няколко технически изменения. Няма да влизам в детайли сега тук. Една област, за която вече беше споменато, е да погледнем а, този 5 годишен максимален период за сертификатите за преглед, защото вече имахме съмнения, че този период е твърде кратък, като се има предвид цикъла на живот на самото оборудване, самите предпазни средства. Това вече го разисквахме на едно заседание с другите а, докладчици в сянка. Също, нека да използваме напълно модерните технологии, интернет и други, за да можем да информираме по-добре нашите работници за това как да използват оборудването. И накрая още веднъж искам да благодаря за великолепната работа и очаквам една конструктивна дискусия. Благодаря. Сега госпожа Татьяна Станока от Зелените. Благодаря, госпожо председател говори от името на докладчика Сянка Редкинш, но тя не може да бъде тук сега. Съвсем накратко напомняме на колегите някои цифри в тази област. През 2007 беше изчислено, че 23 милиона са страдали работници са страдали от такива а, болести, свързани с а, работното място. През 2011 те са били 2,7 милиона, които са имали някакви инциденти на работното място и съответно това са големи разходи. Голям брой от тези инциденти са били фатални. Така че безопасността на работното място е фундаментално право и работниците трябва да имат правно залегнали условия на работа и труд. Така че използването на качествени предпазни средства е ключов елемент за намаляване на инцидентите и на смъртните случаи. И също много е важно да се увеличи правилното наблюдение, както и контрола на тези предпазни средства в момента, в който нови оборудвания за предпазване се пуснат на пазара. Ако този, е, тези нови предпазни средства представляват дори най-малък риск, трябва да има нова оценка. Изпирането им. Също трябва да се изисква поддръжка на това оборудване и специално внимание трябва да се обърне и на работата на черно, защото там няма как да се следи спазването на разпоредбите за безопасност и здравеопазване на работното място. И така работниците се излагат на много висок риск за здравето, а, а, работ, а работодателите бягат от отговорност. Също а, работата в къщи, където обикновено работещите са жени. Това също много често е, е недеклариран сектор. Така че нашата група а, подкрепя работата на докладчика и а, нейните изменения ние също ще внесем съответните изменения по най-вече по работата на черно и адекватното използване на продуктите за поддръжка и, и а, чистене. Благодаря. А сега не Субър от Гое. А, не искате да говорите? Добре. Благодаря. Защото сега вече можем да се приготвим за гласуването и да започнем гласуването. Крайният срок за измененията по този доклад е 3 март 12 часа. И приемането на 1 април 2015. Сега време за гласуване. Okay, then we'll start the voting. Uh, first, we have <clears throat> uh, the uh, mobilization fund, uh, European. И така, колеги, фонда за глобализацията подкрепа за Атика, мобилизиране на средства от Европейския фонд за Атика, електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте сега. Има един колега от НП в повече. Все още имаме един колега в повече от НП. Все още. We take it from start. The vote is open. Значи започваме от начало, ако обичате, гласувайте сега. Край на гласуването. Все още ли имаме този проблем с единия депутат повече от ДНП? Много съжалявам за това. Did you find <laughs> him or her? <laughs> There is still one too many, sorry to say, but we... Съжалявам, но все още имаме този проблем. Now it's okay. The... Сега обаче всичко е наред. Край на гласуването. Прието е. Чудесно. Сега преминаваме към Атика Бродкастинг в Гърция. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. Прието е. Господин каза. Госпожо председател, преди да преминем към следващото гласуване, НП е съгласна с текста на въпроса. Въпреки това, ние не смятаме, че това е най-подходящото време, тъй като комисията все още изчаква информация от германските власти. На този фон ние молим за отлагане на гласуването а, за това устно изменение. Madam Steinruck. Sorry? Госпожа Штайнбрук. Es ist ja kein Grund. Това не е непременно германска тема. Става дума за принципна позиция. За това смятам, е, ние смятаме, че може да гласуваме днес по това изменение. Няма нужда от отлагане. Госпожа Харкин, съвсем накратко, съгласни сме с позицията за НП. Ние смятаме, че трябва да имаме отговор от германските власти. А той ще, той се очаква на 4 март. И така мисля, че в този случай, когато имаме този отговор, ще може да зададем по-компетентен въпрос към комисията. Така че, по отношение на времевия график, според мен е по-добре да отложим гласуването. Гое. Е, seja votado imediatamente esta questão oral, parece-nos... Ние бихме искали да гласуваме този устен отговор. Това според нас е много важно, въпросът за минималните ставки за заплащане. Това е важно за целия Европейски съюз. Госпожа Макентайр, аз бих искала да подкрепя НП и Мариан Харкен. Няма да повтарям какво вече се каза, съгласна съм абсолютно с това. Виждам какво е мнозинството, но от формална гледна точка нека гласуваме. Е, ще гласуваме електронно за това дали да отложим. Тоест, кой е за гласуване днес? Не, извинявайте, поправя се ораторката. Кой е за отлагане на гласуването? Have you all voted? The vote is closed. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Okay, then we'll vote. Добре, в такъв случай ще гласуваме днес. Дали обаче имаме списъка за гласуване. И така, гласуваме за устния въпрос към комисията. Гласувайте сега, моля, кой е за. Кой е против? Край на гласуването. It's adopted. Прието е. Now we'll vote on uh, the draft report by Mr. Uh, Gutierrez Prieto on... Uh, а сега ще гласуваме за европейския семестър, за економическите политики и тяхната координация. Започваме с изменение 86-то. Кой, кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. е. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. The vote Клеус. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис К. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Компромис L за, против, въздържали се. Нека проверим електронно, моля. Моля, гласувайте. Гласуваме за компромис L. Крайна. Край на гласуването. Прието е. Прият е компромисът. Then we end up at compromise M, those in favor, uh, those... Компромис М. За, против, въздържали се, прието е. Изменение 106. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 109. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 110. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е проверим обаче електронно 110-то. Гласувайте електронно, моля сега. Край на гласуването. Отхвърлено е изменението. Изменение 113. За. Против. Въздържали се. Прието е. 115. За против, въздържали се, прието е. Нека проверим. Моля, гласувайте електронно сега. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е, да. 114 изменение. А не, извинявайте, пада 117. Кой се е, моля? Кой е против? Отхвърлено е. 119. За. Против. Въздържали се. Прието е. 118. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 120. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 121. За него, по него ще гласуваме по-късно. Преминаваме към 123. За против, въздържали се, приятели. Компромис е N за, против, въздържали се, приятели. Преминаваме директно към 132. За, против, въздържали се, приятели. Изменение 133. Първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Нека проверим. Добре. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис О. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Прието е. 140. Кой не са. Кой е против? От... Кой се въздържа? Отхвърляме. Искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис П. 6. Кой е е е. за? против? Въздържали се. Прието е. за, против, въздържали се, прието. 149 за, против, въздържали се, прието е. 152 за, против, въздържали се, отхвърляме. е. 150 за, против, въздържали се, отхвърляме. е. Искате да проверим? Добре, проверяваме 150. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е. 151 за, против, въздържали се, прието е. 153 за, против, въздържали се, прието е. 154, понеже ще гласуваме по-късно, преминаваме към компромис Имко. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Прието е. 157 за. Против. Въздържали се. Прието е. Искате да проверим. Добре. Проверяваме 157. Край на гласуването. Отхвърлено е. 158. Просто да кажа, ако това изменение бъде прието, това означава, че компромис R ще падне. И сега гласуваме 158. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. Това а сега гласуваме компромисер. За, против, въздържали се, прието е. Компромис За, против, въздържали се, прието е. Hundred and 175 за, Против. Прието е. Въздържали се нямаше. Прието е. 176 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис Т. За. Против. Въздържали се. Прието е. 182 за, против, въздържали се, прието е. 183 за, против, въздържали се, прието е. 184 за, против, въздържали се, прието е. Компромис У за, против, въздържали се, прието е. 189 за, против, въздържали се. Нека проверим. 189. Край на гласуването. Вие просто не вдигнахте ръце. Да. Компромис в Б. За. Против. Въздържали се. Прието е. 193. За. Против. Въздържали се. Прието е. 194. За. Против. Въздържали се. Прието е. 195 за, против, въздържали се, прието е. Компромис W за, против, въздържали се, прието е. Изменение 200 за, против, въздържали се, Нека проверим изменение 200. Край на, изменение, край на гласуването. Прието е. Изменение 200. Изменение 201 пада. Гласуваме 202. За, против, въздържали се. Прието е. 203. За, против, въздържали се, прието е. 204 за, против, въздържали се, прието е. 205 за, против, въздържали се, нека проверим 206. Извинявайте, 205 проверяваме. 206. Край на гласуването. Да, отхвърлено. 206. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието. Компромис Хикс. Кой е за? Кой се против? Кой се въздържа? Искахте ли да кажете нещо, госпожо Агия? Благодаря. Може би може да проверим дали наистина дали наистина функционира уреда. Аз май имам проблем с моята карта или с копчето тук. Може ли да проверим? Вижте дали наистина сте поставили правилно картата си, сте натиснали до края. Така, проверяваме компромис Хикс. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, прието е. Кой е за? Против. Въздържали се, Отхвърлено е. Искате да проверим? Добре, проверяваме. Край на гласуването. Прието е. 220 за, против, въздържали се, прието е.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 Преминаваме към 235 на следващата страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. 236 за? Против? Въздържали се? Прието е. Компромис Z. Кой е за? Кой е против? въздържали се, прието е. Изменение 244. За. Против. Въздържали се. Прието е. 245. За. Против. Въздържали се. Не мога да преценя. Нека. Нека гласуваме електронно. Край на гласуването. Прието е. Двеста четиридесет Против. шеста. Против. Въздържали се. Прието е. 249 за, против, въздържали се, прието е. 253 за, против, въздържали се, прието е. 254 и 255 и 256 те са идентични. Ще ги гласуваме заедно. Кой за, кой против, въздържали се, прието. е. Искате да проверим Добре, проверяваме ги. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Отхвърлени са. 257. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърлено е. Искате да проверим, добре? 258. Край на гласуването. Отхвърляме. 258 за, против, въздържали се, прието. Е. Искате да проверим? Добре, ще проверим. 258. Има ли проблем, колеги? Гласуваме 258. Изменението на София Рибейро и Хайнц и е, Бекер. Край на гласуването. Отхвърлено е. 261. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 260 за. Против? Въздържали се? Отхвърлено. 259 за. Против? Въздържали се? Отхвърлено. 260 Добре, проверяваме 259. Край на гласуването. Прието е. 262. За. Против. Въздържали се. Прието е. 263. За. Против. Въздържали се. Прието е. 264. Ако това изменение бъде прието, компромиса А ще падне. И така гласуваме най-напред изменение 264. Кой е за? Кой е против? Не е прието. Така че преминаваме към компромис АА. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приятно. Компромис АБ. За. Против. Въздържали се? Приятно. е. 289 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Да проверим. Добре. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е със 2 гласа. 290 <clears throat> за против, въздържали се, прието. Да проверим. Добре. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е с 33 гласа за. 291 за. Против въздържали се. И добре, ще проверим и това изменение. Край на гласуването. Отхвърляме. 292 за. Против. Въздържали се. Отхвърляме. Компромис АЦ. За. Против. Въздържали се. Прието. Изменение 298. За. Против. Въздържали се. Прието е. 299. За. Против. Въздържали се. Прието е. 300. За. Против. Въздържали се. Прието е. 301 за. Против. Въздържали се. Прието е. 302 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 303 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Добре, ще проверим. 303. Край на гласуването. Отхвърлено е. 304 за, против, въздържали се. Отхвърляме. Нека го проверим. Добре. Край на гласуването. 304 гласувахме. Но то така или иначе е прието. Имате проблем с апаратурата. Искате да повторим ли гласуването на 304-то? Добре, нека повторим. Моля, гласувайте. Гласувайте по 304-то. Край на гласуването. Добре, прието е. 305-то. Кой е за? Кой е против? въздържали се, прието е. 306. Кой са? Е Искате да проверим 305. то Добре, нека го проверим. 305. Край на гласуването по 305. то Това е прието. Преминаваме към 306. то кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено е. 307. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено е. компромис АД. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Преминаваме към следващата страница, 317. За, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено. Shall we check on that? Yeah. Да направим проверка все пак. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се, да. 318 за, против, въздържали се, приема се. 319 за, против, въздържали се, приема се. 320 за, против, въздържали се, приема се. 321 трябва да се е, заличи. А, ако, а, тоест, ако, ако то бъде прието, компромиса ще отпадне. Кой е за 321? Против? Въздържа се. Отхвърля се. Тогава гласуваме компромис А е за против Съдържали се, приема се. Компромис АР в долу на страницата за против въздържали се. Налага се да проверим електронно. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Два глас повече. Изменение 324. Не, пада казва председател. Да, пада, значи изменение 325. Amendment 3 to 324 отпада, защото компромис АР се приема. Сега гласуваме 325 за. Не, то също пада, защото компромис АЕ беше прият. Гласуваме направо 327. Другите три отпадат. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АФ за, против, въздържали се, приема се. 336 за, против, въздържали се, Извинявайте, не, не видях как гласувахте. Моля да го проверим. Електронно 336. Край на гласуването. Отхвърля се. 343. Да, имате думата. Трябва да гласуваме 327 преди това. Гласувахме, го беше прието. Сега Отиваме към 343-то на страница, 26-та долу на страницата. За, против, 343 гласуваме. Някой каза за страница 31. 343-то от Мария Рена и Хикбае. За, против, въздържали се, приема се. 344. За, против, въздържали се, приема се. 345. За против, въздържали се. Извинявайте, отпад, отпада. 346 за, против, въздържали се, подхвърля се. Проверка 346. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 347 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АГ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 356 за против, въздържали се, отхвърля се. 357 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 357, моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 358 за против въздържали се приема се 359 за против въздържали се отхвърля сега за председателката Електронна проверка, край на гласуването. Отхвърля се, да. 360 за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, приема се.

компромис. Следващия отпада. Гласуваме 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. 365 е идентично, също се отхвърля. Гласуваме компромис АХ. За, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 370 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 372 за. Против. Въздържали се. Приема се. 371 отпада. 373 за против, въздържали се, приема се. Компромис А и за, против, въздържали се, приема се. Компромис А С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 387 на следващата страница за против въздържали се. Приема се 388 за против въздържали се. Приема се 389 за против въздържали се, отхвърля се. 390 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли? 391. Добре. Моля да гласувате. 391. Край на гласуването. Приема се. Триста 6 изменения от 392 до 397, които са идентични. Ако получат подкрепа, компромис АЖИ отпада. Гласуваме изменения 392 до 397 за, против, зажари се, отхвърлят се. Компромис Жи. за, против, въздържали се, приема се. Изменение 402 за, против, въздържали се, приема се. 405 за против. Въздържали се. Приема се. Проверка 405 за край на гласуването. Да, приема се. 407 Гласуваме го. За. Против. Въздържали се. Приема се. 409. Е, искате да проверим 407. Гласуваме 407. Край на гласуването. Приемат се. 409 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 408. Поискахте да проверим 409. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 408 пада, 410 гласуваме. За. Против. Задържали се. Отхвърля се. Проверка все пак. Край на гласуването. Приема се. Четири... Не, компромис АЛ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 423. За против, въздържали се, приема се. 424 за, против, въздържали се, приема се. 425 за, против, въздържали се, приема се. 426 за, против, въздържали се, приема се 427 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АМ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АН за, против, въздържали се, приема се. И прескачаме до изменение 442 за против, въздържали се. Налага се да проверим. Моля ви да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 443 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АО за, против, въздържали се, приема се. Изменение 400. Чакайте да видя да проверя. Пада, изменение 448 идентично с 454. Гласуваме ли заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 452 за, против, въздържали се, приемат се. 453 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 453, моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АП за против, въздържали се, приема се. 462 за, против, въздържали се, приема се. 463 за, против, въздържали се, приема се. 464, което ако бъде прието, анулира компромис, ако гласува първо 464 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис, ако за, против, въздържали се, приема се. Изменение 472 за, против, въздържали се, отвърля се. Про, проверка. Край на гласуването. Приема се. Трябва да се повтори. Един от НП повече. Може би имате проблеми с машината за гласуване.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 Изменение 482 се отхвърля. Първо изменение, започваме вече допълнителната част, от първо до седмо амблок. За, против, въздържали се. Не можем да гласуваме амблок. Имаме различни мнения по различните. Добре,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 Приема се. Компромис Б за No, it's covered by the compromise. So... Обхванато е от компромиса. Добре. Не? Добре. Гласуваме изменение 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Изменение 13. Моля ви да гласувате. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С за, против, And against, those are... Кой е против компромисите? Прегласувам. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменени 28 за, против, въздържали се. Налага се да проверим. Моля да гласувате електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. За против, въздържали се, приема се. Компромис Ф. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за. Those in favor. Against. Против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, изменение 48. Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка 49-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 50 за против въздържали се, отхвърля се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 за против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 за, против, въздържали се, приема се компромис Г, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72 за, против, въздържали се, при, отхвърля се. Проверка за 72 Край на гласуването. Приема се. Компромис и ком... за против въздържали се. Приема се. Компромис жи за против въздържали се. Приема се. Изменение 85 за, против, въздържали се, приема се и проверка на изменение 85. Край на гласуването. Приема се. И накрая гласуваме целият проект от доклад с измененията за всъщност електронен вод. Може ли да гласуват? Край на гласуването. Благодаря. 38 срещу 10. което приключваме гласуването. Благодаря ви. Sorry, there was some sort... Имаше грешка, извинявайте. С цифрите, казва председателката на последното гласуване, по именно гласуване, така че ще трябва да го гласуваме пак, преди да си тръгнете. Крайното гласуване. so you have to have your card in. Hmm. Okay. It's our new decision. А, това е новото решение за прозрачност. Тоест, нашите гласоподаватели трябва да видят кой как е гласувал. Това означава, че ще трябва да повторим крайното гласуване с поименно гласуване. Моля, пригответе картите си. Готови ли сте? Започваме електронно поименно гласуване по целият проекто доклад. Моля, гласувайте. Have you all voted now? Всички ли гласуваха? Добре. Същият Резултат 38 за, 10 против. Сега вече знаем кой как е гласувал. Okay, friends, uh, we'll start. Започваме дискусиите. proceed with the... Продължаваме. Сега ще дам думата по един много важен доклад. Давам думата на господин Бекер а именно Европейска мрежа на службата по заедостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъчно интегриране на пазара на труда. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, това е наистина една възхитителна инициатива на комисията. Искам да подчертая положителното, в тази инициатива. Не винаги сме така положително настроени към инициативи от страна на комисията. Искам да благодаря на всички колеги за, активната, за активното сътрудничество. На 600 е, предложения за изменение поступиха при мен. А, според мен има няколко фокуса в този текст. Най-напред социалните партньори, които трябва да участват да бъдат включени в приложното поле на доклада и сътрудничеството с социалните партньори, партньори. Сътрудничеството с националните служби, участието на социалните партньори в групата за координиране или тяхното участие в планирането. Всички тези аспекти, според мен, са изключително важни и искам обаче да не скрия своето становище, именно, че, че смятам, Участието на социалните партньори е изключително важно, защото това, което могат те да ни дадат, е, е много съществено. Въпросът обаче е до каква степен решенията могат да бъдат повлияни от социалните партньори. Това е още за мен не е много ясно, обаче аз оценявам изключително положително участието на социалните партньори, както вече казах. На следващо място, трансграничните партньорства. Това също е нещо много хубаво, т.е. трансграничния аспект на тази мрежа на службите по заедостта. Съвсем накратко, а, смятам, че този аспект е много положителен и ще се опитам да е, заложа този подход в доклада. В, сега има различни становища. Например, участието на практиканти в тази мрежа – и стъжанти и местата за тези практиканти и стъжанти. Всичко това е добре, но трябва да има някаква граница, която да отговаря на реалната ситуация. Моето становище е по, по принцип положително. Много колеги ме подкрепиха в това ми становище. Има много изменения по този въпрос за стъжантите и, и практикантите, но за мен е изключително важно трудовоправното отношение и трудовия договор с, дори с стажанти и практиканти да е на лице. Тук има пропуски. Те трябва да бъдат запълнени. Други теми. Достъпа на определени партньори забраняване на достъп на даден партньор – в IRS мрежата. Според мен тази възможност е важна да бъде дадена, т.е. Да, да се включват нови партньори или да бъдат изключвани съществуващи партньори. Сега, по отношение на, делегирания, а, на делегираните актове, ние по принцип не искаме да, комисията да решава самостоятелно без парламента, но разбирам, че в някои проекти като този, където има прекалено много технически аспекти, разбирам, че някои области не, нямат нужда от политически решения. В такъв случай э, <clears throat> искам да кажа, че ще проуча кои са тези области и ще ви информирам. Бих искал, освен това, е, при вземането на решение да се консултираме с държавите членки. Ако държави членки не искат да публикуват е, свободни вакантни е, места за работа, това е Добре, това може, може да има изключение, но искаме да имаме аргументация от държавите членки. По отношение на един годишен доклад, възможността за това мисля, че трябва да е дадена, това е добре, но смятам, че трябва да изчакаме една начална фаза проекта да започне и след като той се разгърне, едва тогава да искаме едно редовно отчитане. Експост оценката е важна, това е нещо, това е добър инструмент. Освен това, мисля, че трябва да говорим за не за, за трудовата сила, която да търси работни места, а по-скоро хората, които търсят работа, те да имат достъп до тази мрежа. Въпрос на терминологично уточнение. Имаше изменение от Обединеното кралство. Е, там знаем, че има много висока чувствителност по въпроса за сувере, суверенитета на държавите членки, дали той се накърнява или не. Е, тук мисля, че трябва да успокоим колегите, защото член 45 и 47 мисля, че трябва да им насочим вниманието към тези членове, защото много неща там са регулирани. Аз по принцип съм готов да приема повечето от изменения и да ги подкрепя и смятам, че трябва да се съсредоточим върху нещата, които ще доразвият вътрешния пазар. А нещата, които ще намалят потенциала на мрежата и ще увеличат бюрокрацията, такива предложения към тях аз съм настроен с резерви. Ще работя с докладчиците в сянка на 10 март смятам да организирам заседание а, с докладчиците в Сянка. Следващата седмица не мога, за съжаление, да проведа това заседание, тъй като а, имам други оговорки. Предложих а, този график. Той бе одобрен от докладчиците в Сянка, за това им благодаря изрично. Благодаря още веднъж и на колегите, които ми предложиха тези изменения. Благодаря, господин Пекер, И преди да преминем към докладчиците в сянка, искам също да кажа няколко думи. Северет. Пани Северин от секретарията, нека да ви я представя. Тя е тук. Много професионална, и, за съжаление, тя отива в друга комисия, в ЕКОН, напускане. И просто исках да й кажа довиждане. И мисля, че заслужава аплодисменти. Thank you, Kaya. Благодаря, Кая. Надяваме се да имаме все такива добри служители тук. А сега Шон Саймън от социалисти и демократите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на а, Ребека, на господин Бекер и също за а, воденето на този процес така енергично. Определено считам, че до сега свършената работа е много добра и има вече един консенсус за това, че колкото и конструктивни са нашите предложения, няма да решат всичките проблеми, но все пак е със стъпка в правилната посока. Нещо, което ме изненада, е, проучвайки това предложение, е липсата в съществуващия закон на редица дефиниции, които а, евентуално са важни за точно тази работа. Няма дефиниция в Европейския закон за работа или работнитещ, или пък съжан, практикант и така нататък. И може би точно там трябва да тръгнем, за бъдещата ни работа. Как можем да създаваме законодателство без да сме дефинирали основните ни понятия? И точно на това искам да се спра тук. А, има и друго нещо. Цялата тази рамка, как тя а, се свързва с ефикасността на националните служби по заедостта. Като че ли няма по никакъв начин наблюдение на ефикасността на тези национални служби по заетост. Няма измервания, няма мотивации и мисля, че точно тук трябва да направим повече. Трябва да гледаме на европейско ниво. И сега в детайли. А, аз внесах 44 изменения, има над 600. Няма да обсъждам измененията. Всеки си има собствено мнение, но а, просто ще задам няколко въпроса за измененията на някои други хора. Изменения, които получихме с нощи, те просто валяха върху нас. Относно а, стъжантите и практикантите. Изменение 306 на НП. Просто искам да попитам а, господин Бекер и другите от НП, как те виждат, че ще гарантираме на тези съжанти работа, която да им гарантира същите права, както на един нормален на нормален служител. И също по изменение 192 от АЛДЕ, където се казва, че правилата за тези практиканти и стажанти трябва да бъдат залегнали в европейските закони. Какво означава това? Няма. Няма европейски закон, който да управлява стажантите и практикантите. А, това понятие дори не съществува в европейския закон. И не искаме те да са изключени от практиката, но просто не искаме тези млади хора да са разочаровани и в последствие като нищо не можем да им обещаем. Относно понятието партньори и членове. Не виждам разликата, която се прави между европейски партньори и европейски е, членове в другите групи. В е, Еурес, извинявайте. Като че ли нямаме нищо по-конкретно в законодателството за тази дефиниция. Ня, не е политическо разделението, не са някакви механични термини, които използваме. Ако искаме това законодателство да работи наистина, трябва да имаме и повече яснота. Относно разход таксите, ГУЕ внесе изменения да се запазят тези такси за службите, които се предлагат на тези работещи. А, пък а, повечето от политически партии казаха, че това не е практиката и не искаме така да продължаваме. Така че го и могат ли да ни обяснят как мислите да облагате с такси, някакви такси и данци тези служби? Член 40 е ключовият член в целият документ, където всъщност държавите членки са призовани да имат обща база данни с тези свободни места. Това е нещо много важно. И нека да уточним. В настоящия момент тази система не работи. Защото си има милиони работни места, например 6000 в Германия, 8000 в Италия и много други във Франция – но това не е една уравновесена система и съответно до никъде няма да а, доведе в създаване на връзки между отделните държави. Благодаря. Thank you. I'll... Благодаря. Сега госпожа Сиднанска от ЕКАРА. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. v prvom rade dovolte aj mne sa poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Bekerovi. Благодаря. Аз също благодаря на господин Бекер. Той много труд е вложил в доклада. Много съм благодарна за това, че можахме да водим много открити разговори. Аз съм практик. Според мен е важно проектът да бъде видян от хората. Те, затова смятам, е, че господин Бекер трябва да бъде подкрепен, а именно в желанието му да се разпрати информация за тази програма. Тя трябва да стане видима в обществото. На следващо място искам да подчертая, има много безработни хора, особено в маргинализираните групи. Е, хора, които е, с по... идват от е, семейства с спорни сексуален социален статус или пък хора с увреждания. За това е хубаво да може да преодолеем бариерите в тази мрежа. Всякакви хора трябва да имат достъп до пунктовете, до службите, които обработват тази информация. Имам конкретен опит от Словакия. Смятам, че ясните правила са изключително важни. Трябва да знаем кое как ще функционира. За това предлагам следното. Партньорите и членовете трябва да имат определена определена позиция в цялата система, но държавите членки трябва да могат да определят а, какво да се публикува, какво да не се публикува, кой да участва в мрежата, но в същото време в регламента трябва да бъде заложено следното. Ако има частни а, служби, които изпълняват критериите за членство, то те просто трябва да имат възможност автоматично да станат партньори. Тоест критериите решават, а не други фактори. Ако правим компромиси с качеството, с критериите, то това няма да е продуктивно. Ако качеството на работата на дадени партньори бъде занижено, то тогава тези партньори трябва да могат да бъдат изключени. Благодаря. Thank you, Mad. Благодаря. Госпожа Давалова. Благодаря. Благодаря на господин Бекер, както и на другите докладчици в Сянка за забележките. Много добра дискусия се проведе. Разбира се, мобилността в заетостта е много важен фактор за младежката заетост и се надяваме да има един безпроблемен прием на тази тема и на този регламент. Всички сме съгласни с становището. Наистина е, мрежата Еврес трябва да бъде модернизирана и ефикасна и добре позната между европейските граждани. Няколко коментари относно измененията, които аз направих. Първо, има, трябва да трябва да се увеличи броя на работните места в Еврес, трябва да се публикуват и стажанските и практикански места, не трябва да се ограничават по договори и е също а, младите трябва да търсят всякакви типове а, предложения за работа, без значение от типа а, договор. Ние трябва да заселим най-вече младите търсещи работа, защото те са тези, които обикновено са по-склонни да се преместят на друго място за работа. Също трябва да предложим същите права на тези хора относно работата. Защото е, има някои работни места, които изискват, примерно, допълнителни условия, например, националност или нещо такова, защото са свързани с националната сигурност. И също аз внесох изменения, които ще подпомогнат търсещите работа. Мисля, че когато говорим за истинска заетост, трябва да говорим най-вече за тези, които търсят работа. И другото, което е важно, Еврис трябва да бъде безплатно за потребителите. Трябва да е лесен интерфейса, и а, да има лесен достъп до а, предложенията за работа. Също нещо друго трябва да се наблегне на съществуващото партньорство, трансгранично партньорство в областта на заедостта и то трябва да бъде подсилено. Гледам колегите от Словакия, от Австрия в това отношение също. Също а, значимостта на частните заинтересовани страни, които могат да а, предлагат услуги в Еврес, това също е важно, защото тези служби могат да бъдат много ефикасни партньори. Техните задължения обаче трябва да са ясни и трябва обаче а, наистина да имат полза и нужда да се включат към Еврес, а не е, да ги задължаваме. Читам, че настоящият пазар на труда в Европа изисква спешни реформи или да дадем много повече надежда и възможности на търсещите заедост. Очаквам с нетърпение бъдещото сътрудничество. Благодаря ви за настоящето такова. Благодаря. Благодаря. Палона Лопес. Благодаря. Добър ден на всички колеги. Благодаря на докладчика за работата по доклада и на всички останали, които участват в изменения. Северната и Обединена левица внесе редица изменения. Ако Говорим за мобилност която обаче не винаги е гарантирана, особено в южните страни, е, е, жестоко засегнати от е, политиката на бюджетни ограничения. Така че в южните страни мобилността не е доброволна и не е нещо положително, когато се налага от една тежка ситуация и от невъзможността да бъде намерена работа там, където се живее. Смятам, че публичните служби не трябва да се отварят частни инициативи, защото се, така се получава дискриминация спрямо най-уязвимите групи, които нямат достъп до същите предложения. Що се отнася до интернет порталите, които а, предлагат работа, смятам, че трябва да се гарантира достатъчен резор, а, контрол върху цялата мрежа. и не трябва да се е, вземат пари. Портала трябва да бъде безплатен. А, приветстваме участието на партньорите, което е предвидено. Освен това, смятаме, че социалните партньори трябва да се включат много по-активно в мрежата ЕОРЕС, за да може да има пълноценен контрол и да се гарантира борба с дискриминацията. Благодаря, Чин Ламберт. Аз говоря от името на Тамаш, който е докладчик, но просто не може да бъде тук днес. Нека да направим един личен коментар все пак в отговор на това, което беше казано, много хора си, си променят местоживеенето за работа и по много други причини също. И юрист трябва да гарантира, че качеството на, този, на, на тази смяна на държавата трябва да е на добро ниво, т.е. да няма някакъв, някакви неприятности човека, когато се премести заради работа. А сега казвам от тамаш. Искаме системата да е не просто сайт, вебсайт, а да поканим и да включим частните компании също да участват. И по този начин Еурес да бъде много по-ефикасен и по-полезен. Е, друг важен елемент е а, е, услугата, която да се да осигурява от европейски консултанти и да имаме един много по-професионален сайт по този начин. Така че нашите изменения а, е, трябва да дадат повече видимост на този сайт и да му дадат и допълнителни а, услуги, които да се включват. А, по този начин нашите граждани да упражняват спокойно своето право на свободно движение. Трябва да увеличим качеството на услугите и следението, например, чрез специфични препоръки за държавите и да имаме по-директно контролиране, е, надзор на сайта. Това също е важно да има повече синергии е, на европейско ниво, да се съди качеството и да, се създа... да не се създават нови органи, но да се, а, да се осигурят по-тесни връзки между органите, създадени с директивата свободно движение. Трябва да се а, увеличи достъпността на сайта, до сайта на хората, които са най-уязвими групи, примерно с увреждания или пък които не говорят чужд език. И също трябва да интегрираме вече съществуващите механизми в развитието на услугите. И знам, че докладчикът Сянка със сигурност ще се радва да се продължи да работи с господин Бекер, както и с всички останали, за а, да има по-добри условия за използване на ЕОРЕС. Благодаря, Лаура Агея. Грация, президент. Благодаря. Преди всичко благодаря на колегата Бекер. Предполагам, че колегата не гледа на измененията, които предлагам, като някакво желание само да го критикувам. Смятам, че се предлагаме средства, средства, които трябва да бъдат ефикасни. И мисля, че само ако си сътрудничим, можем да намерим най-ефикасната политика, стимулираща заедостта. Разбира се, Еурес не е панацея борбата срещу безработицата, но може да бъде част от решението. С измененията съм се опитала да добавя нещо ново, някои нови насоки към вече е, зададените едно от измененията искаме компетентността в политиката на заедостта, компетентността да бъде е, на държавите членки, т.е. Е, да се спазват техните правомощия. Е, в Италия имаме реформата на Ренци, имаме закон за заедостта. Така че смятаме, че политиката в областта на заедостта трябва да си остане от правомощията, от компетентността на държавите членки. А не. Не смятам, че комисията трябва да има право да приема делегирани актове, защото това отнема на нашия парламент една от съществените му роли когато се говори за платени услуги, според нас, в наше време това не е, не е нито необходимо, нито полезно да се каже, че достъпа до подобни интернет платформи е платен. Като спомена моята колега от ГОЕ в някои страни това е въпрос на свободен е, избор и е, ЕОРЕС може да играе своята роля. Надявам се, че те първа ще имаме обмен на идеи. А, иска ни се да се спомене да се споменат текста не само економически, но и социални показатели, защото много често социалните измерения се пренебрегват. А, мисля, че това ще бъде едно добро правило да се съчетава економически и социалния аспект. Друг важен аспект достъпа. Това ще бъде един плюс за доклада. За да има ефикасна комуникация, която да представя всички възможности, които предлага Европа, наистина информацията трябва да е пълноценна мисля, че и в тази област, както предложихме за личните предпазни средства, може да се създаде някаква интернет апликация, която би била много полезна. Също така базата данни за свободни места не трябва да, се, трябва да бъде взета на сериозно и наистина да бъде създадена, защото за младите е много важно да знае какви възможности имат в Европа и да получават тази е, информация по начин, който е достъпен за тях. Смятам, че можем да позадълбочим работата в тази насока. Когато работника има е, е, изправен пред избор, а именно да отиде в друга страна, да напусне родината си, задачата на Еврос не трябва да се свежда само да му предостави тази информация, а и да каже каква, каква подкрепа може да намери, как да се справи с новата работа, с новото място, новите обстоятелства. Помощта на, заработниците в такива случаи трябва да бъде напълно безплатна. Трябва да има пълна прозрачност по отношение на движението на работници, търсенето и предлагането на работни места и да се направи опит да се увеличи именно предлагането. и да се стимулират безсрочните договори постоянните работни места. И аз съм на разположение на колегите. Това, че съм отправил някои критики, не значи, че не искам да сътруднича. Благодаря, господин Ман. Благодаря, госпожо председател. Когато има 699 изменения. Това означава, че докладът е ужасен, но в момента имаме работа с един великолепен доклад. Какво направиха колегите? Колегите предложиха, предлагат е, изменения, които вървят в една посока. Какво правим на европейско ниво? Как може да постигнем, да дадем да дадем добавена стойност. Според мен, именно тези партньорства са израз на тази добавена стойност. В Германия имаме добър, добър опит с ОИРЕС, има критики, но критиките е, са ни нужни. Ако младите хора трябва да станат мобилни, те трябва да бъдат подкрепени, те трябва да бъдат подкрепени и психологически. Ако това може да е, даде тази мрежа и ако професионно, професионно, професионалността може да бъде подобрена на тази мрежа, ако могат е, да бъдат подкрепени по-добре младите хора, то това е само чудесно. Значи, постигнали сме това, което сме искали. Повече Европа. Това е, което искахме. Говорихте за социалните партньори и тяхното участие. Да, има някои предложения. Мисля, Хайнц, е, че моето изменение върви точно в тази посока, а именно е, с включването на социалните партньори чрез бюрото за координиране. Имаме много добри практики и в Германия, и в други държави членки видях една статистика, че в момента в Германия има имаме най-низката безработица от много време насам и това е именно благодарение на включването на социалните партньори. А, затова такава, такива институции са ни много важни, те могат да ни помогнат именно в тази посока. Много хора се застъпват за включването на социалните партньори и това включване може да бъде осъществено по различни начини. Имаше и други изменения, например, държавите членки да дават възможност на работодателите да не публикуват вакантно място, когато става дума за определени компетенции. Мисля, че това е също важно. Сега за темата на практика, за практикантите и практиките. Важно е тези практики да не бъдат използвани за е, това да бъдат назначавани хора на много ниски заплати. Това не би трябвало да се допуска. Е, тези практикантски места трябва да имат специален качествен ранг. Те трябва да бъдат отграничени. И на следващо място, партньорствата в рамките на ОИРЕС. Имаме най-различни възможности за такива партньорства. Може би може да помислим за много езикови брошури, много езикова информация, особено за трансграничните региони. Така че това е въпроси на финанси, но имаме страшно много възможности ам, да разпространим информацията на повече езици. След като съдържанието е важно, то от второстепенно значение е публикуването на това съдържание на много езици. Мисля, че много важно да подкрепим именно мобилността, мобилността, която да стане реалност, а не да си стои на хартия. Това е в крайна сметка същността на европейския проект. Благодаря, господин Ленерс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за доклада. Е, съгласен съм с Томас, който каза, че понякога броят на измененията сочи, че докладът не е от добро качество, но тук имаме точно обратния случай. Искам да се спре на следното. Ако ние наистина искаме да използваме потенциала на трансграничната мобилност, трябва да намерим начини, е, за това държавите членки, които си граничат, да се включат по-активно в тази мрежа. Това за трансграничните райони е изключително важно. Смятам, че там именно може да се намали безработицата по този начин. Трябва да насочим вниманието си към тези региони, защото понякога хората могат, да пресичайки границата, да намерят добра работа. На, следващо място, включването на е, частните оператори, служби по заетостта и на социалните, пар... социалните партньори. Смятам, че а, е, тяхното включване ще даде значителна добавена стойност. И на последно място, много хора които отиват да работят в чужбина, се сблъскват с данъчните власти, имат проблеми с това, кои данъци къде да се плащат, има двустранни договори между държави членки в регулиращи данъчната материя, така че би било хубаво да информираме хората както за социалните осигуровки, така и за това какво да очакват, е, когато трябва да плащат данъци в другата държава. Много хора не правят тази стъпка, а именно да работят в чужбина, именно поради страх от данъчните власти в съответната страна. София Ребейра. Presidente, em primeiro lugar queria também agradecer ao colega Becker por excelente trabalho que tem. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на колегата Бекер. Той е свършил чудесна работа. А много неща вече се казаха, но аз искам да кажа следното. Аз съм португалка и когато говорим за трансграничната мобилност, често казваме, че трябва да подкрепим младите хора, даже да ги задължим да търсят работа в чужбина. Но не смятам, че това е непременно правилно. В крайна сметка тук става дума за възможността, която да се предложи на младите хора да търсят работа в чужбина. Има много хора, които предпочитат да си останат в страната и това е разбираемо. А ние трябва да се опитаме да се обърнем към младите и да им дадем възможността да работят в чужбина. Безработицата е много висока, всички знаем статистиката и всички ние носим отговорността за това да създадем възможности за намаляване на безработицата. Подкрепям това, което каза особено Хелена, а именно данъчните задължения. Те трябва да бъдат ясно осветлени за гражданите. На следващо място имаме високо квалифицирани млади хора в нашата страна, които биха работили в чужбина, но веднъж отишли в чужбина, те се сблъгват с трудности. Например, техните квалификации не се признават. Така че и тук трябва да заложим, тук трябва да направим нещо повече. Признаването на дипломи и квалификации. Благодаря. Следващия тур. You had asked for the floor, Mr. Вие поискахте думата, господин Майтан. Благодаря, госпожо председател. По отношение на ЕОРЕС сме доста объркани да трябва да се помогне за мобилността на младите, да намерят работа навсякъде в Европа. Да, това звучи много хубаво, но обаче е едно голо пожелание. Всъщност основният ни страх е, че е, ще се преместват е, работниците от страни с нисък доход към страни, където заплатите са по-високи или отлични страни, където обаче вече има висок процент безработица. Тоест ще се изпразнят страните с ниски доходи от качествената си работна ръка, включително вишисти, към страни, където има високи заплащания и където безработицата няма да намарява. Тоест, прехвърляме нещата от едно място на друго. Каква ще е ролята на ЕОРЕС? Това трябва да бъде, това, това ще бъде средство, което ще подпомага агенциите за борба с безработицата или агенциите по заетостта, които са посредници, които работят както във Франция за някои големи групировки, както в Франция в строителната промишленост или за корабостроителниците. Тоест, така ще допринесем за обогатяването на големите групировки, които се възползват от човешкото нещастие и назначават работници, които в собствените си страни получават нищожни заплати и получават двойни заплати, които им се виждат огромни, но заплати, които са половината на нормалната за съответната страна, както става във Франция. Тоест, имаме предвид една конкретна групировка, която прави това в товарния транспорт, тировете. Затова ви предлагам, като обсъждаме всичко това и всички тези идеи, да бъдем изключително предпазливи. Госпожа Сандер. Мерси, мадам. Благодаря. Изключи се микрофон. И е, аз искам да поздравя докладчика за неговата работа, решимост и ентусиазъм. Аз е, искам да наблегна на необходимостта да се отчете трансграничния аспект. Мобилността е, може би се разглежда като възможност, но тя понякога се изживява трудно, и особено трансграничната мобилност, която трябва. Верно е, че тя дава повече възможности, има предимства, но е хубаво да се каже, че трябва да се насърчава трансграничната мобилност и да направим така, че ЕОРЕС да отчете това. Разбира се, поставя се въпроса с езика. Той е пряко свързан с мобилността, трансграничната мобилност. И аз като евродепутат смятам, че трябва да поощряваме ученето на езици, но докато това се генерализира като явление, трябва в рамките на ЕОРЕС да помислим за специални апликации, които да предоставят и информация на различните езици, както каза и колегата Томас Ман. Thank you. And... Благодаря. Госпожа Моран Шарчи. Мерси, меда. Благодаря. И аз искам да приветствам работата на колегата ни Бекер, който отлично е е, се е справил, предлагайки засилване на потенциална ЕОРЕС, както и колегите, които се изказаха. Искам да кажа, че тук няма, не, можем, не бива да си задаваме въпроси по отношение на АОРЕС. Тие, които се запитват или се чудят, върват срещу историята. Мобилността на младите която се облагоприятства от Тейлора, им дава допълнителен потенциал да се наместят на пазара на труда. И на този първи етап, който им се гарантира, след този първи етап, който се гарантира от Еврорес, има втори географската мобилност, развива професионалната мобилност. Изключително важен фактор, за да останат на пазара на труда. Така че няма какво да си задаваме въпроси. Всеки отстъп ще бъде абсолютно отживяла реакция. ЕОРЕС, напротив, трябва да бъде допълнителен инструмент който дава възможност на младите да се борят срещу безработицата. Да ги оставим там, където живеят, е, това значи със сигурност да увеличим риска да останат трайно безработни. Да се развива тяхната мобилност означава да се засили възможността да бъдат наети и то трайно. Смятам, че нашата политическа отговорност, независимо от коя страна идваме и коя група представляваме, е да подкрепим доклада на господин Бекер. Thank you very much. Благодаря за вашите коментари, забележки. Може би господин Бекер иска да отговори преди да продължим за подневния ред. Имате думата. Благодаря. Аз ще говоря само половин час и много, много бързо. Не, не. искам наистина да благодаря за всички, на всички колеги ще се спре само на някои аспектите, а всичко, което може допълнително да се каже, ще го обсъдя на следващото заседание, но най-напред с докладчиците в сянка на следващото заседание. Сега за равнопоставеността при правата на практикантите и стъжантите. Е, техните права е, трябва да са уважени. Това трябва да е много ясно. Трябва да сме много прецизни, трябва да намерим правното основание за това и ако това не е възможно, то не бива да допуснем а, практиканските места да станат приключения за младите хора в негативен смисъл. трябва да уточня нещо. Членовете на ОИРС е, трябва да могат да бъдат замествани е, в рамките на координацията. Някой каза, че има такова, е, такова, такова предложение. Аз не го намирам. А, зная обаче, че в момента мобилността е 0,3%, т.е. много ниска е мобилността. В Штатите мобилността е 20 пъти по-голяма. Така че не виждам наистина смисъл да завишаваме проблемите, да се концентрираме прекалено върху проблемите на съществуващата система. За това подкрепям бъдещото функциониране на ОИРЕС. Сега комуникацията, тя е много важна. Това е нов проект и проект, като нов проект той ще има само успех, ако хората го разпознаят, ако хората знаят, че съществува мрежата ОИРЕС. В моя избирателен район много малко хора знаеха за ОИРЕС. Добре, може би това е проблем само в този избирателен район, но виждам от колеги, че това не е така. Има проблеми и с видимостта на мрежата в интернет. Е, сега партньорствата, да, това е също важно, мобилността и е, мрежата ОИРЕС са свързани елементи – по принцип не би трябвало да има преференции на национална основа. Това би противоречало на нашите ценности. Искам да уточня. Е, хората, които търсят работа, няма да плащат. Е, трябва това да е ясно. Няма да е няма да има разходи за тези хора. Благодаря на колегите, които искат контрол. Да, контрол трябва да има. Социалните партньори и тяхното участие. Мисля, е, че трябва да кажем на Томас Ман следното. Ясно е, социалните партньори, е, те са много важни. Това е естествено, защото става дума за трудовоправни отношения за работния пазар. Те трябва да бъдат въвлечени в работата на мрежата. Сега, е, висококачествена мобилност, да. Това искаме ние. Ние, ние, ние искаме да изключим елементите на дампинг, на подкопаване на заплати. Това, което искаме ние да опосредстваме с тази мрежа е едно една висококачествена заетост. А, това няма да е интернетна страница, не. А, това ще е инструмент на европейска страница с висока професио, професионализация и и профил. Сега, включването на портала в контекста на европейския семестър, това ми харесва много добре. Въпросът ще остане обаче до каква степен държавите членки ще използват този инструмент, до каква степен а, ще, държавите членки ще поемат отговорността за неговото използване, защото в крайна сметка работния пазар е прерогатив на държавите членки. Не дискриминация, синергии, е, тези, е, тези идеи ги подкрепям. Колеги, вашите коментари аз не ги възприемам като критика, напротив, приемам ги много конструктивно. Сега, Айрес няма да изтрие безработността, безработицата в Европа, но естествено е да мислим за инструмент, който да помогне на държавите членки да преодолеят проблемите си. И ако държавите членки разпознаят този инструмент като полезен за своята политика, това ще е чудесно. Ние искаме държавите членки да са проактивни в този смисъл. Сега индикаторите. Ще видим къде може да заложим е, съответните индикатори, но важното е, че е, смартфоните, различните приложения, е, те ще са главно от полза за младите хора. Най-напред обаче пълното приложение трябва да е абсолютно оперативно за използване на компютри. Финансирането е важно. Признавам, че тук може да имаме проблеми. Държавите членки трябва да поощрят мобилността и то е именно а, държавата членка на происход. Тя трябва да е основният двигател. А, е, още веднъж искам да кажа, практиките не би, и практикантите не би трябвало да бъдат разглеждани като ефтина работна ръка. Е, достоинството на младите хора трябва да бъде защитено това е нашата лична и политическа отговорност. Младите хора не би трябвало да работят без заплащане. Естествено, подкрепям и е, брошурите на няколко езика, така ще подкрепим мобилността. Естествено, при една мобилност от 0,3% трябва да използваме всички възможности. Е, бе казано, че трябва да се насочим към трансграничните региони специално. Мисля, че това е така. Комисията би трябвало да обърне повече внимание на тези региони. Те може би могат да създадат едно, една рамка на сътрудничество помежду си. Сега проблемите от, е, за социалните осигуровки и за данъчното облагане, това са важни проблеми. Е, те трябва да намерят своето решение. Младите хора не трябва да са задължени да търсят работа в чужбина. Това е така. А въпросът е ние наистина да, да, да им дадем възможност да търсят работа в чужбина. Признаването на квалификациите, това си е проблем, който съществува отдавна. Мисля обаче, че чрез тази платформа ще накара държавите членки да помислят за взаимното признаване на квалификациите. Моята цел не беше преместване на работници, служители, от страни с по-нисък доход в страни с по-висок доход. Но, когато има вакантни места, всяка страна ще търси високо квалифицирани хора и няма значение откъде идват те. Аз не виждам опасност в този смисъл, че ще има преместване на работна сила. Не виждам опасност за подкопаване на нивото на заплащане в определени държави членки. Мобилността като шанс, въпросът за многоязиковите брошури, тези неща ги подкрепям. И госпожо Шатие, потенциалът на ОРС е много голям и мисля, че Специално за младите хора това е огромен шанс. Защото бъдещето на развитието на работния пазар върви именно в посоката, в която върви Ойрес. Благодаря още веднъж на всички колеги. Това беше от моя страна. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Нека да кажа няколко неща. Преди да дам думата на госпожа Моран Шарти. няколко въпроса, свързани с графика. Приемане в комисията по заедостта за този доклад за ЕРЕС 7 май, ако не се лъжа, тъй като имаше промени в графика. Също искам да кажа по точка 12 от дневният ред. Няма да имаме време да я дискутираме, но крайният срок за измененията 3 март и приемане в Комисията по заедостта 24 март. Що се отнася до решението за създаване на Комитет за социална закрила отмяна на решение 2004-689, крайният срок за измененията 3 март и приемането в Комисията по заедостта на 24 март. Точка 15 от дневния ред за градското измерение на политиките на Европейския съюз, както вече казах в началото на заседанието, Евлин Регнер не може да бъде тук, но тя ми даде няколко бележки, които да ви кажа а именно, че становището ще се концентрира по, на пет основни точки, а, а именно, че градовете трябва да участват повече в процеса, все повече градски райони трябва да бъдат инкорпорирани, включени в плана за инвестиции. Трето, а, повече социални инвестиции трябва да има. А, тези инвестиции не трябва да се изчитат в изчисленията за обществения дълг. Четвърто, ще има перспектива за бюджет по Полза, И също, пето, ще посочи, че принципите на субсидиарност и пропорционалност са ключови за градовете. И те, графика, тя ще, е, тя има ограничено време. Ще има обща позиция от нейна страна. И в заключение, тя иска от мен да ви кажа, че жителите в градските райони са ключовите действащи лица за постигане на целите като економически ръст и заетост и очаква с нетърпение вашите изменения и да работи също в сътрудничество с докладчиците в Сянка. И крайният срок за измененията 3 март. Приемането в Комисията по заедостта 1 април. Сега можем да се върнем. Точка 10 от дневния ред. Много важна тема, много важен доклад, свързан с нашите социални партньори. Давам думата на госпожа Моран Шартие. Заповядайте. Мерси, мадам благодаря, госпожо председател. С този доклад е, разглеждаме предложение на директива за морските лица, която изменя поредица вече съществуващи директиви. Защото в европейското законодателство морските лица всъщност са изключени от някои директиви, които гарантират защитата на работниците. И за това беше много важно да включим и тях в защитата. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, Анес Угерус, Ула Тормеш, Арно Гери, Патрик Люярик и прочие, Джин Ламбет за зелените, които положиха много труд От стратегическа гледна точка и с подкрепата на секретарията на нашата комисия, е, направих всичко възможно да споделяме е, информация от самото начало на работа и за тази цел правихме заседания, е, срещи на докладчика с представители на на комисията, а от на, наша страна участваха представители на всички работни групи. Същото правихме и с съвета на всички политически групи това доведе до доклада, към който бяха внесени 34 изменения, 2 от НП, 19 от социалистите, 2 от ЕКР, 2 от либералите, 1 от зелените и 5 от Европа за свобода и демокрация и поставените от независими депутати измененията са конструктивни но добре отразяват атмосферата, в която работихме по доклада. И съм много щастлива, че сред всичките тези изменения 16 от 34-те са на практика идентични с доклада или напълно съвпадат с него, т.е. на цялото съгласуване, обмен на идеи се отрази и улесни и, е, и, е, и, и работата. Общата ни цел обща за всички съдокладчици, бе да сме максимално близо до споразумението, постигнато между социалните партньори и собствениците на кораби. Освен тези 16 изменения, някои други са напълно съвместими с доклада, напълно съответстват на духа му, и както и на духа на споразумението и по-специално изменени 19 от Жером Лаврия, което подчертава значението на малките и средни предприятия при общаващия растеж, както и изменението на социалистите, което се отнася до значението на конвенцията е, за е, работата по море, за е, условията на труд на моряците и още морските лица. Изменение 21 и 23 предупреждават привлича вниманието върху необходимостта да се избегне допълнителна административна тежест. В много изменения се утвърждава значението да се, на усилията да се подобрят условията за работа по море. Това е общата ни цел. могат да възникнат някои технически проблеми. Ние ще се постараем да ги разрешим по възможно най-добрия начин. Един древен технически проблем във връзка с изменение 18. Тук става въпрос за законодателен доклад. Не, ние можем в него да правим препратка само към съществуващи официални документи. Днес споразумението между социалните партньори и собствениците на кораби още не е официален документ. Така че можем да го използваме по време на нашата работа, но не официално да го посочим в текст, който коментира законодателно предложение. Това е най-общо основното, което можех да кажа за нашата работа и за измененията. А, по отношение на това споразумение, за което говорих, Знаете, че аз споменавам в текста новите, ролята на новите технологии, за консултиране с социалните партньори. Мисля, че това е елемент, по който всички политически групи е, са съгласни, някои напълно го приема, други са по-предпазливо, но много близко бъдеще, Страсбург на 12 март, е, на пленарното заседание ще направим среща, за да обсъдим и създадем възможно, компромисни изменения, които да имат максимална максимално широка подкрепа и като вземем становището на комисията по риболов, накрая някои езикови грешки. Между, в смисъл, при превода на английски на моя доклад, който беше на оригинала на френски, в 5.2 изменение 15 споменават параграфи 1 и 2. Цитират. Трябва да съответства на споразумението с партньорите. А на английски part трансфер трябва да бъде заменен. Voilà, Madame la Présidente, euh, ce que je voulais dire en présent. Благодаря ви още веднъж за начина по който представихте нашия доклад и с удоволствие ще чуя реакцията на докладчиците в Сянг. Thank you very much. Благодаря. Нямаме много време. Надявам се докладчиците сянка да са много кратки. Сега един от най-акуратните нашата унгарска приятелка. Ще се опитам. Първо искам да кажа благодаря за свършената работа. Нека да кажа следното. Социалистите и демократите подкрепят а, основната идея на вашия доклад, но а, е, това е най-вече защото ние подкрепяме споразумението между социалните партньори. Добре, че имаме заседание през март, защото съм напълно убедена, че ще успеем да работим по измененията които ще ни бъдат предложени. Това са изменени най-вече по съображенията и е, от нашата група мога да кажа, че е приоритет е, да работим за по-добра ситуация за морските лица и да използваме повече модерните технологии, Нека да сме доволни, че те съществуват и е, че могат да подобрят е, живота на морските лица, защото ако имаме такива технологии, защо да не ги използваме? Това е което исках да кажа. Ще работим добре, не се съмнявам. Благодаря. Благодаря. Сега господин Герихи. Благодаря. Аз благодаря на докладчика. Мисля, че докладът е много добър и който ще даде добра изходна точка за комисията. Заложихме най-вече върху диалога с социалните партньори и взехме предвид тяхната позиция. Но предпазлив съм малко към по-нататъчните предложения. Аз а, правя само на две места препратки към малките и средни предприятия. А, важно е да вземем предвид малките и средни предприятия <clears throat> в а, синята економика. Те трябва да останат конкурентоспособни. Е, трябва да се погрижим за всички да има равнопоставеност. И тук имам предвид моето е, изменение 21. В 23-то изменение говоря за разходите за малките и средни предприятия. От името на моята политическа група пледирам за това да се концентрираме върху юридически и експертни аспекти. Като вземем естествено предвид и желанията на социалните партньори. Искаме правното основание да е ясно, да няма правна несигурност, това трябва да послужи за една сигурно развиваща се синя економика. Благодаря, госпожа Тябелова от Алде. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името на докладчика Сенко от Алде. А, искам да поздравя докладчицата за добрия доклад, за добри, добро сътрудничество по него, така както беше казано по момента на становище. Социалните партньори постигнаха становище, споразумение в това отношение. И първият проектодоклад леко се отклони от това, което бяха се споразумели социалните партньори. Разбрах от офиса на докладчицата, че това е лингвистичен проблем, който беше решен. Но въпреки, че имаше споразумение между социалните партньори, политическите групи представиха голям брой изменения, които се отклоняват от споразумението. Като се взем прави, че споразумението и текста от социалните партньори беше добър, считам, че това, което се случва е, е лошо. От мой личен опит в Дания, споразумението между социалните партньори трябва да бъде зачитано, не променено от политиците. Тези споразумения трябва да останат пътеводната светлина, така да се каже, за по-нататъчната работа по споразумение. Така е, че, моля да а, вземете това предвид и се надявам да имаме добро сътрудничество. Благодаря. А сега господин Ярик. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на госпожа Мораншартие. Шартие за доклада и свършената работа. Морските лица са хора, които имат много тежка работа при много тежки климатични условия, понякога много тежки морски условия също. И е наистина аномалия те да не са включени в европейското общностно социално право. И докладът, както и проекто директивата, ще коригират тази аномалия, като транспонират споразумението, дискутирано между работещите и работодателите. И това споразумение ще залегне в правото. Радваме се, ние внесохме доста положителни изменения относно социалните преговори и други евентуални плюсове. Така че след гласуването вече ще трябва да защитим този наш избор пред съвета, за да могат тези решения да бъдат прияти окончателно. Благодаря графикът, крайен срок за внасяне на измененията 1 април. И гласуването в пленарна зала ще бъде на първата майска сесия. Това е. И сега искам да кажа добре дошли на нашите млади гости. Това са ни посетителите, за които ви казах като дойдохме. И ние няма да се проточим още в заседанието, което е колко дълго, но надявам се, че все пак ще ви бъде интересно. Сега стигаме до следващата точка от дневния ред, а именно Международната конвенция за а, плащаната служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонал на риболовните кораби. София Рибейро е докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. И така, Международната конвенция и нормите за подготовка на персонала. Благодаря на всички, които помогнаха да се е, напише този доклад. Това въжи а, и а, предложението на съвета, което позволяваше на държавите членки да променят тази конвенция а, за обучението, подготовката на персонал на риболовните кораби. Това е конвенция, която беше приета през 1995 година и четири държави от 22 на времето ратифицираха тази конвенция. Така че а, цели, целта е а, да се гарантира, че целият екипаж на риболовните кораби има нужната квалификация да упражнява тази професия. Така че това е конвенция за квалификациите на персонала. Имаше и медицинско свидетелство, което да се включи и система от ам, примерно специализирани дипломи. Целта е да има обучение и да се избегнат злополуките. Европейският съюз не може да ратифицира тази конвенция, като Европейски съюз трябва всяка държава да ратифицира сама но не може да го направи без разрешение на Европейският съюз. Това е по съдебното решение на съда защото това в компетенциите, е изключителните компетенции на Европейския съюз, т.е. ние сме компетентните, а, чрез съвета. Т.е. съвета трябва да разреши на държавите членки да, подпишат, да ратифицират конвенцията. И може би именно това обяснява, че само 4 държави са ратифицирали текста до сега. Така че тук трябва да насърчим държавите да ратифицират конвенцията и така да се подобрят условията, свързани с персонала. Това са елементи свързани с субсидиарността и предлагам парламента да гласува за това предложение за, съвет, за разрешително от съвета. Трябва да се спреми на нещо друго. Говорих с докладчика в Сянка, нашите гости също изказаха коментари, целта беше да се подобри доклада. След това заседание, след тази дискусия, ние представихме становищата на ЕТС, това са транспортните синдикати, както и Кожика и други синдикати. А, също знаете, че има и, и становище на синдиката по риболова, но тук не става въпрос само за обучението и мобилността на персонала. Тук говорим и за безопасните условия на работа. Защото а, това е конвенция, която не е универсална, а засяга само корабите с известни габарити. И искаме от комисията и съвета да вземат решение за хармонизиране на обучението в целият Европейски съюз, защото това е свързано с безопасността на работниците. Знаете, че риболовът е професионалният бранш с най-голям брой злополуки. 24 хиляди нещастни случая, които вършат с смърт, на кораби. Представете си, за какво говорим. Това е на година. Така че трябва да имаме достатъчно ниво на квалификация на всички риболовни работници. Благодаря. Сега имате думата и първо я давам на госпожа Лабалова. Благодаря, госпожо председател. Отново говоря от името на колегата Латанес. Явно той искал да говори по всички тези доклади, но все пак не няма, но и аз тук говоря. Искаме да благодарим за този проект доклад и а, ние подкрепяме напълно а, ние подкрепяме докладчика, но все пак нека да подчертаем, че социалните партньори по време на дискусиите постигнаха споразумение по някои елементи през ноември миналата година. И а, ние считаме, че тук трябва да вземем предвид да спазваме а, социалните споразумения, като работим. А, искам също така да се позова на дискусията, която се състоя на 26 ноември между представители на, а, работ... на работодателите в Европеш и Кожека и ЕТФ, транспортните синдикати. Много е важно да се подчертае техният принос, принос на нашите социални партньори по тази тема. Така че очаквам да видя проекта доклада и да работим по него. Благодаря сега Елена Джентиле. Благодаря, госпожо председател споделям разсъжденията, направени от докладчика. Наистина, много важно решение, много дълго очаквано решение. Трябва да имаме а, едно осъзнаване на условията на работа в морето и също нуждата да защитим тези работници така че те да работят при безопасни условия и това да стане и с професионално обучение. Трябва също да привлечем вниманието към тази част от економиката, този бранш, който през изминалите няколко години е в някои региони в Южна Европа по много причини понесе един удар, който забави развитието му. Този доклад е начин да насърчим добрите условия на работа. Морето може да бъде една от големите теми и е един от основните ресурси за растеж, но само ако създадем нужните условия разбира се, работа, но качествена работа, която да минава през обучение, най-вече свързано с безопасността. Нашата комисия трябва да поиска бързо приемане на този текст, за да може целият сектор, всички предприятия, които очакват с нетърпение нашето решение, да се възползват от него. Благодаря. А сега от екара. Не, не искате нищо да го кажете. Бяхте в списък. Докладчици в сянка. Добре. В такъв случай госпожа Субе от ГОЕ. Благодаря. Ние по принцип сме съгласни с доклада. С този доклад подкрепяме предложение от съвета. Нямаме много предложения за изменение. Смятаме, че тази конвенция трябва да бъде ратифицирана от държавите членки. Това може да е принос към обучението, към подобряване на обучението и безопасността на морските лица. В обосновката се казва нещо много интересно, а именно, че тук става дума за средно големи кораби. Това казва докладчицата и това е много интересно, защото трябва да се знае, че голяма част от рибарството се че голяма част от рибарската индустрия разчита на по-малки съдове. И тези съдове не са обхванати от конвенцията. И именно на тези малки кораби условията са много трудни, стандартите не се спазват, И това е, защото доходът на тези хора е много ограничен. Е, там се случват най-много е, смъртни инциденти. Много често тези хора престояват прекалено дълго в морето. И всичко това е риск за тяхната безопасност и здраве. при тези трудни условия безопасността играе подчинена роля. Затова този аспект трябва да бъде взет, когато се регулират професиите, свързани с морето. Тоест, е, трябва да се погрижим за това тези хора да получават един минимален доход и да не рискуват живота си, когато, е, когато излизат да ловят риба. Е, в Португалия, например, имаме много проблеми с тези малки кораби. Благодаря за това, че останахте до края. И сега ще ви информирам за крайния срок. Приемане в Комисията по заедостта 24 март. Гласуване в пленарна зала. Ще се опитаме на 2 април. Втората сесия през април. Крайния срок за измененията 5 март. Благодаря за вашия принос. Напомням още веднъж. Започваме в 3 часа. Тук ще има изслушване. съвместно с Комисията по образованието и е, заедостта е, и то изслушването ще бъде на тема как да реформираме образователната система в Европа като начин за борба с младежката безработица. Това е един от ключовите въпроси за нас, нашата комисия, така че се надявам да намерите време да дойдете тук и да слушате младежите, които ще участват в това изслушване, а също и тези, които работят по темата ежедневието си. И очаквам ви в 3 часа.